Обединените нации, и Върховният представител, външната служба се опитват именно да е, ни извадят от тази ситуация. Ако действаме заедно, имаме шанс да постигнем нещо. Ако сме разделени, няма да стигнем до никъде. Благодаря, господин Фликенштайн. Господин Белдер, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до позицията на Европа по тази толкова сложна е, ситуация в Либия, трябва да кажа, че е много важно да сме едини. За съжаление не сме. Париж и Рим имат съвсем различни интереси. Те подкрепят е, различни страни в конфликта, имат различно виждане за развитието на провалилата се държава Либия. Тази сутрин в вестника Франкфуртер Allgemeine Цайтунг има много интересна статия по въпроса. Много ще е трудно да се стигне до единна европейска позиция. Турция също подкрепя някои от въоръжените групировки в Либия. За сега Европа води политика на сдържане на двете страни, но аз мисля, че трябва да ускорим своите усилия точно в тази посока. Клод Морайс за една минута. Заместник, е, госпожа заместник председател, скъпи колеги, е, госпожа е, Айла Сендер, съвсем и други колеги описаха съвсем точно положението и какво ни доведе до тук но е, тук заместник председателя на комисията е, е дошла, за да говорим за непосредственото положение там. Е, неодавна в комисията говорихме за стратегията след това и аз искам да ви попитам заедно с госпожа Спинели какво ще направим без подпомагането на е, има ли, има ли е, тук възможност за гъвкавост? Може ли да маневрираме, да променяме позициите си, ако положението е, се промени? И Знаем, че вие се занимавате е, и с е, проблема с е, лагерите. Тук не става въпрос да се обвиняваме един друг, но наистина стотиците мигранти, които са затворени в тези центрове, говорят за криза, която ще се задълбочава в този политически обтегнат, напрегнат период. Та, да ви попитам, има ли някакъв някакъв е, опит за повече гъвкавост е, и е, какво ще ни кажете във връзка с операциите, които ще се предприемат? Благодаря, господин Юрек. Една минута. Трагедии либийски имаме do с колейно kolejną odsłoną. В случая с либийската трагедия. Това е още една още една трагична глава от е, цялостната стратегия, наречена Арабска пролет. Е, ние носиме много отговорност за това, но би трябвало да сравниме това, което правят нашите политици по критерии. А, те, много е лесно да се приказва, а, нали, да се, да, се говор, да се говори, ще се борим за да спасим и последния либиец. Не, трябва отговорност, господин, госпожа. Благодаря, госпожо председател. Не е време да сме разделени. Положението в Либия е адско по своя характер и всички ние трябва да поемем своята отговорност. Европейските институции, международните органи, международните правителства. Най- е, първо би трябвало да гарантираме, че има примирие. След това трябва да работим за трайно мирно решение в дългосрочен план, съответно стабилизация и възстановяване на страната. Много хора загинаха. Военните действия са такива, че са разрушавани болници, училища. Много хора са хвърлени в затвора, страдат най-вече уязвимите лица. Искам да спомена жените, децата, които не могат да напуснат поради липсата на международна закрила. Либия по никакъв начин не може да бъде разглеждана като безопасна страна, в която могат да се връщат хора. Някои хора спекулират с подобна идея за целите на предизборната си кампания. Благодаря. Алфред Сант, една минута. Ние сме длъжни да покажем, че е, това основната ни грижа е насочена към либийците. Е, какво трябва да направим? Първо, трябва да сме едини, да се е, това, от което имат нужда либийците, е стабилност. Защото мир и демокрация не могат да се развиват там без стабилност не трябва да насаждаме там, да създаваме, да настаняваме някакъв режим, е, е, защото външна намеса е, само ще влуши допълнително нещата. Ние трябва да помогнем на усилията им добронамерено на всички на тези сили в Либия, които представляват интереса и съгласа на народа. Трябва да помогнем на либийските хора да създадат националните институции институции по начина по който те смятат за нужда. В противен случай ще е, продължи анархията. Ние е, настояваме да гарантираме сигурност и да стабилизираме страната. Това е, е пътя. Благодаря, господин Сант. Сега Кати Бири има думата за една минута. Благодаря. Предприятел, председател. Vorige maand над 6000 убити, стотици задържани. Това е, е равносметката от е, е сраженията в е, Либия. Въпреки е, изборите, ние сме свидетели на конфликт, който избухва в южните провинции на Триполи, в южните части на Триполи. Е, генерал Кафтар се опитва да стабилизира своите позиции, което не трябва да се търпи. Неговата стратегия подкопава мирния процес и това ще доведе до повече жертви в гражданската война, като същевременно увеличава броя на мигранти, които напускат е, е, Либия и попадат в ръцете на терористични групи. Настоявам незабавно да се стигне до примирие усилията на Обединените нации и Европейския съюз трябва да бъдат овенчани с успех. Това е единствения начин да се стигне до устойчив мир. Благодаря, госпожо Пири. И сега минаваме към спонтанните изказвания. Е, моля, придържи се към е, е, изказвания от една минута, защото още много работа ни чака тази вечер. Първият е господин Фарига. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, госпожо върховен представител. Неодавнашната военна ескалация в е, Либия, както и сблъсъците и в Марокко и в Алжир ще имат е, последици върху Европейския съюз и миграционните потоци Хуманитарна помощ в размер на 6 милиона евро, казвате, е била насочена към Либия. Това обаче не трябва в никакъв случай да ни да, да спрем до тук. Трябва да имаме единна позиция, да е, направим всичко за организиране на национална конференция за гарантиране на стабилността, защото, както правилно каза госпожа Върховния представител, либийците трябва да решат. Ана Гомеш има. Няма я. Следващият Патриция Лалонт. Мерси. Благодаря, госпожо Върховен представител. Положението в Либия е много тревожно. 650 души вече са убити и няколко десетки хиляди разселени от започването на кампанията на марешал Хафтар. Разсъединението между държавите членки не спомогна за намиране на решение е, в страната, като някои обаче са виновни за положението в страната, като Франция и Италия. Е, нестабилността и е, заплахите са а, наливат вода в мелницата на Маришал Хафтар, както и на милициите на Даеш. Но има много страни, които ще понесат последиците. Тунис е само на 150 км от Триполи, така че е необходимо да се намери спешно е, мирно решение съгласно спецификите и да се избегне, избегне кръвопролитие. Следващия. Билет Рич. Благодаря. Либия и въобще всички страни засегнати от арабската пролет, представляват една полука за западните страни. Ние не разбираме този район и причиняваме по-скоро вреди, отколкото добри неща. Виждате хаос, бежанци, смърт. Кой печели? деспоти се възкачват на власт, терористични групировки процъфтяват. Трябва да разберем за бъдещето, че решението не може да бъде използването на оръжие, на на меса. 9 пъти от 10 ще влушим положението. Необходимо е да разговаряме с хората, да използваме дипломатични канали, разговори свързани с търговията и така нататък. Време е да разберем, че не можем да проявяваме мускули пред тези е, страни. Тези дни отминаха. Единственият начин напред е да заложим на търговията и на разговорите. Благодаря, господин Етарич. Jiří Поспешил. Paní předsedající, já se Благодаря, госпожо председател. Е, слушах внимателно какво каза върховният представител. Едини сме в едно, че трябва да има е, само политическо решение, възможно за бъдещето на Либия е, генерал е, Кахтар всъщност дестабилизира страната и вече никой не знае е, кой кои са добрите, кои са лошите там. Опитваме се да намерим дипломатическо решение. Надяваме се, че по този начин можем да постигнем нещо, но положението е изключително сложно, както каза и госпожа Могарини. И боя се, че само приказваме, а малко правим, за да активно да допринасяме за умиротворяването на тази страна защото е, това е, положението, ако продължи в такова, ще е, доведе до допълнителна дестабилизация с стотици хиляди беженци, които ще прииждат в Европа. Благодаря, господин Поспишел. Поспишел. Сега Доценить висилки, пани wysokiej komisarz jak и również przedstawicieli onz u. uważam że господин госпожо върховен представител Госпожо председател, смятаме, че правиме всичко, което можеме. Но нека не забравяме, че трябва да имаме много по-задълбочени познания по страните и случващото се там. Липсва ни информация. Много често се оказваме и изненадани, недоуведомени и с липса на необходимите средства. Мисля, че нашите служби, които са на място, трябва да ни предоставят повече информация, за да бъдем по-ефективни и по-ефикасни. Защото в много случаи, когато говориме за Африка, за а, този регион, много често а, говориме без да знаем нещата. Необходимо ни е по-конкретно и задълбочени познания. Благодаря, господин Ждроевски. Сега ще дам думата на върховния представител, госпожа Могари. Съжалявам, че някои от колегите, които чакат отговор на въпросите си, напуснаха залата. Само а, е, с, а, е, така, е, с известна тъга ще кажа, че е, когато е, обсъждаме нещо толкова сериозно и в което няма нищо ново, няма изненади, толкова години вече се е, мъчим да постигнем нещо и нашите партньори в е, е, района Африканския съюз, Африканската лига също се борят. Малко тъжно е да видя, че е, на, в залата, в, на последния дебат по тази важна тема е, има повече зрители и гости, отколкото участници си. Е, това е всъщност в известен смисъл похвала към тези от вас, които са в залата. Благодаря ви за подкрепата ви за работата ни през тези седмици е, и години да изградим една обща европейска позиция по въпроса. Нашите изходни позиции не бяха непременно е, сходни, е, не, се, не съвпадаха, но сега имаме една обща европейска политика и съответните действия с е, целящи да стабилизират страната и да дадат възможност на либийците, гражданите, различните е, е, заинтересовани страни, независимо от конфликтните им интереси, да намерят свой път към единение на страната. Благодаря на парламента за подкрепата ви за тази наша работа и мисля, че е, някои добри неща успяхме да постигнем в тези толкова трудни обстоятелства. Е, едно или две неща ме правят горда. Едно е, че давахме една непрекъснато е, подкрепа на е, Обединените нации и специалния им пратеник там – те оценяват е, е, помощта на Европейския съюз, политическа, дипломатическа, финансова на място. На място. Гордея се, че нашия персонал заминах е, в Триполи преди персонал, изпратен от повечето държави членки. Напоследък нещата се промениха, но се надявам те да се върнат в Триполи веднага щом като се ремонтират нашите помещения там и очаквам да се нормализира положението е, в известен смисъл, ако не напълно. Е, мисля, че либийците са наясно, че европейците и Европейския съюз като е, такъв винаги се опитвал, са се опитвали и се опитвал да помага, да бъде конструктивен и финансово, финансово и политически. Това се е, дължи и на подкрепата на вашия на този парламент. И другото, с което се гордея в тези трудни условия, е, че накрая успяхме да постигнем нещо и сега трябва да укрепим, да консолидираме усилията си около центровете за задържане, е, за целта на което е да ги е, да сложим край на тази практика, да ги затворим ударението трябва да бъде върху Либия и либийците, а не Либия и миграцията. Защото ако военната ескалация в Либия продължава, честно да ви кажа, аз се тревожа преди всичко за загубата на човешки живот, липсата на, липсата на, на политическа перспектива, а не непременно опасностите от миграция, миграционна вълна към Европейския съюз, а просто спасяване на живот на хората. И благодаря на тези от вас, които го разбират така и второ, трябва да работим с Либия и либийците заради тях самите тук е, тя не е само една транзитна страна, тя е съседна страна и е, е наш партньор. Но е, след като го казвам, бързам да кажа, че наистина започнахме неодавна да работим с Обединените нации и агенциите на Обединените нации, с Африканския съюз, да контрираме, да, да неутрализираме и намалим трафика с хора и в едно успяхме да помогнем на Агенцията на новите нации да, да се спасят е, 400 мигранти, които бяха задържани в тези центрове и да ги върнем по страните им по происход отново с действието на Африканския съюз и държавите членки цялата тази е, дейност е, върви в една е, нали, много осложнена ситуация на военни действия аз е, присъединявам към призива на Филипо Гранде от миналата седмица, а именно всички страни да е, направят така, че да гарантират достъп на персонала на, на работещите в тези е, центрове, до тези центрове. Работата в това отношение е изключително важна. Някои ми зададаха конкретни въпроси, които са свързани не толкова с Либия, колкото нашата работа по миграция. Нека да сме е, наясно. Европейския съюз не е, третира Либия като безопасна страна. Това е мнение е, и на други от комисията. Нашата позиция не се е променила и това се разбира от е, само себе си предвид е, сегашните обстоятелства. И някои депутати ме попитаха за операция София. Както знаете, не е тайна моето предложение към държавите членки не беше да се е, изтеглят военните части. Аз винаги съм била за това тези военни. Е, е, е, морски е, формирования да останат там, защото те работят ефективно е, срещу е, каналджийството. Е, ако над 80% падна този поток от Либия, се дължи именно, това се дължи именно на тези формирования преди всичко Разбира се, виждате, че е, е противоречие е, е, сама по себе си да проведем допълнително морска операция по море без съответните формирования и за, за, за това. Затова смятам, че трябва да настаним, да изпратим такива кораби. Това е разумно и смислено, според мен, при тези обстоятелства, защото дейността на трафикантите през Средиземно море е, трябва да бъде спряна, е, а пък и трябва да изпълним задължението си, които сме поели с е, съответните резолюции по връзка с ембаргото върху износа на петрол и оръжия. И Казвала съм го и преди, ще го кажа отново съвсем откровено. Обедена съм, че без, е, вод... без морските формирования операция София не би могла да бъде изпъл... да изпълни мандата си ефективно. Така че надявам се държавите членки да е, спазят е, това свое решение. Това е тяхна отговорност избора вече е в техни ръце, ще решат самите те в близките седмици. Благодаря ви отново на всички вас от различните политически групи за помощта ви за тази сериозна работа, която вършим на място не от вчера, от години вече, заедно с Обединените нации. Защото трябва да се върнем към един политически процес, който е в ръцете на либийците, който е, за който те имат чувство за собственост. Това е единствения път да се излезе от конфликта е, и да не се ескалират е, военните е, действия е, и нападения, е, а да се е, създадат е, силни е, интегриращи институции и съответно мир в страната. Така че можем ясно да кажем, Е, мога да е, и се радвам, че виждам тук е, така подкрепа за откритите, откриване на хуманитарни коридори, за предоставяне на хуманитарна помощ, за незабавно примирие и връщане към масата на преговори разбира се, под егидата на Обединените нации. Ние сме готови да работим заедно и мисля, че все е, още има надежда за либийците да имат една нормална страна в е, бъдеще. Благодаря. Благодаря на върховния представител. Сега ще чуем е, чухме, е, сега следва изявление за признаването на САЩ, е, на, от САЩ е, на ивицата Газа и голландските възрешения и евентуално присъединяване на поселища там. Става просто два въпроса. Един е свързан с войната от 1967 година, но са два отделни въпроса. Решението на американското правителство да признае голландските възвишение като израелска територия. От друга страна, проблема с еврейските селища в Западния бряг. Първо, голандските възвишения. Европейски съюз има много ясна позиция по въпроса. Имах възможност да препотвърдим много ясно с времето и съвсем наскоро, че ние не признаваме израелския суверенитет над нито една територия, която е окупирана от Израел от юни 1967 година насам в съответствие с международното право и резолюциите на съвета за сигурност на ООН. Това въжи и за голандските възвишения. На 27 март издадох декларация от името на всички 28 държави членки, в която бе пояснено, че това е позицията на ЕСА по въпроса за голандските възвишения. Винаги е била нашата позиция такава и не се е променила. Паралелно пете държави членки на Съюза, които са членове на съвета за сигурност, Обединеното кралство, Франция, Германия, Белгия и Полша изразиха тази позиция със съвместна декларация. Така че ние винаги сме искали един глас от държавите членки и това бе направено в случая. Това не е единствения случай. Между другото, искам да благодаря на пете държави членки на съвета за сигурност към ООН за съгласуваната позиция. Те изразиха съвместно тази позиция, включително и с изявления за пресата. Съгласуваните позиции в съвета за сигурност е нещо все по-често срещано и това се дължи на чувството ни на отговорност, че ние трябва да Поддържаме системата на мултилатерализма и международния правов ред. А сега, що се отнася до втория въпрос, политиката на Израел спрямо селищата, няма да се спирам на евентуалната политика на бъдещето правителство, което още не е сформирано. Но това, което мога да посоча е, че в последно време, през изминалите месеци, сме свидетели на продължаване на израелската колонизация. Хиляди нови жилищни единици се планират от израелските органи. Ние сме излезли с декларация, че всички подобни дейности са незаконни по силата на международното право и това отслабва решението за създаване на две държави. Последното не просто избледнява, но и се премахва част по част. Много е важно Европейския съюз е с един глас ясно да заяви, че загърбването на решението за създаване на две държави ще доведе до по-голяма бъркотия за целия близък изток, където винаги е имало много кризи през последните години. Ескалацията на Израел палестинския конфликт може да излезе извън контрол много лесно и това ще е трагично за този нестабилен район на Близкия изток. Да не споменаваме и за значението на решението за създаване на две държави по отношение на общественото мнение в арабския свят, в един регион, който пак ще повторя, е бил доста размирен през последните две години. Искам да запазим перспективата за това решение – и да се даде и перспектива за нови преговори за мир. Трябва да бъдем реалистични. Бъдещия план за Израел и Палестин, за да се увенчае с успех, трябва да отчита международно признати параметри. Тук се включва и взаимната прията замяна и Израел като бъдеща столица на двете държави. Тук Европейския съюз има единна позиция, която е доста ясна. Европейския съюз ще признае промени от преди 1967, ако и двете страни се споразумеят, включително и по въпроса за Иерусалим. Това е принципната ни позиция. Тя се основава и на реалистична оценка на положението. Решението за създаване на две държави на първо място е много важно за мира. Той е залог за сигурността, сигурността на Израел, той е залог и за демокрацията и в Израел, и в Палестина. Той е залог за устойчив економически растеж за Израел и Палестина. И най-важното е, че това е залог за мира, сигурността економическия растеж на целия регион, като се започне с съседните държави. Ако положението не е се подобри, то ще се влуши. Това е действителността, която наблюдаваме през последните години и в тези тежки времена. Според мен, запазването на тази перспектива е най- смелото и ползотворно решение, което може да вземем в полза на мира, стабилността и сигурността в региона. Това ще направи Европейския съюз през следните месеци с всички, които са готови да се намери справедливо, трайно решение за създаване на мир, като започнем с арабските ни партньори. През последните два месеца се срещнахме с Арабската лига на първата порода си среща на върха с Арабската лига и Европейския съюз. И мога да ви кажа, че позицията на Европейския съюз по въпроса се дава на две държави и голандските възвишения е, бе, може би, единствен, един от основните елементи на дискусията на срещата на върха и това е, може би, най-важният елемент, който обединява и арабските държави и Европейския съюз в тези трудни времена. Очаквам с нетърпение съвместната работа с арабския свят по този въпрос, който е от особено значение за мира и сигурността в района на Средиземноморието. Благодаря. Благодаря, госпожо Върховен представител. Сега ще дам думата на Кристиан Преда от името на НП. Госпожо председател, госпожо върховен представител, моята група е против този дебат. Позицията за голандските възвишения е много ясна. Има резолюции на съвета за сигурност за сигурността на Израел. Вие го напомнихте през март във вашата декларация декларацията на президента Тръмп по никакъв начин не променя ситуацията и всички решения са взети в, с предизборни цели. Виждаме и предизборна стратегия от страна на крайната левица. Това не означава, че нашата, нашия парламент а, печели. Ситуацията е доста взривоопасна около голандските възвишения. Разпространяват се зоните на шиитите с подкрепата на Иран. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Преда. От името на социалистите и демократите Елена Валенсиано. Да, благодаря, госпожо председател. Факт е това, което се случва в момента между Израел и Палестина Господин Натаняхо на практика се поддържа от САЩ. Това е съвсем ясно, макар че господин Преда се очудва. Въпросът е какво правим ние. Другото не е изненада. Защо сме толкова колебливи и нерешителни да осъдим незачитането на е, международните е, договорни положения. Това, което прави Изра... израелското правителство, както и американското е, правителство, означава незачитане на международното право. Ние сме действително твърде нерешителни по, спрямо едно американско правителство, което очевидно е враждебно настроено към нас. Става дума не само за конфликта между Израел и Палестина, става дума за нашата позиция. Като че ли е, омиротворяване на ситуацията там едва ли вече е възможно. Е, това е невероятно несправедливо. Е, за хората, които живеят е, в този регион. Решението, е, свързано с е, двете държави, очевидно отива твърде далеч и става все по-невъзможно. Благодаря. Благодаря, госпожо Валенсиано. Бас Белдер от ЕКРЕ. Благодаря, госпожо председател който е посещавал голландските възвишения, знае колко важни са тези е, земи за Израел и за гражданите на Израел. Те са важни, естествено, и за Иран, и за Сирия. И е, ако Иран се отнася към Хизбола е, сериозно, е, то на практика ние трябва да имаме предвид, че е възможно и унищожаване на страната. Много ясно се очертава желанието на Израел да завземе задълго, завинаги голандските възвишения. И това означава непрекъснат конфликт с Сирия. Голандските възвещения и западния бряг са очевидно една земя, по която непрекъснато ще се е, водят битки. Трябва да спрем с селективните тълкования и трябва, госпожо Валенциано, да разберем кой е нашия партньор в този регион. Това е положението. И мисля, че то е ясно. Благодаря. Благодаря, господин Белдър. Хилде Вотманс от Алде. Благодаря, госпожо председател. Много съм разтревожена. Разтревожена съм от ситуацията в Израел. И мисля, че има все повече сигнали за това, че Израел не желая да се занимава повече с въпроса за двете държави. Очевидно, единственото желание на Израел е да продължи е, за на анексирането на холандските възвешения. И обедине, Съединените Американски щати не търсят международно разрешаване на проблема, а, а все по-сериозно нарушават международното право. А, е, и трябва да попитаме като европейски депутати, е, не е ли редно е, Европейския съюз, е, госпожо Върховен представител и заместник председател на комисията, да заеме една много категорична позиция по отношение на тези земи, които 67 година бяха завладени след 6-дневната война от Израел. В противен случай няма да има умиротворяване на ситуацията между между Сирия, Иран и Израел. Има шест страни, които са изпратили съвсем ясно и категорично писмо и това е един ясен сигнал от сърцевината на Европа трябва да потърсим решаване на конфликта и това разрешаване се крие в принципа за двете държави. Благодаря. Благодаря, госпожо Валтманс. Госпожа Матиас от името на Зелените, на Обединената левица. Благодаря. Наистина, положението не е ново. Свидетели сме на една ескалация, която подрива устоите на мирния процес в Близкия изток. Палестински територии вече са били обект на израелски апетити, но това вече излично бе заявено от израелския премиер. Мисля, че ние имаме и други средства, които можем да използваме. Какво ще направим и какви ще са последиците? Имаме споразумения за асоцииране. Ще ги суспендираме ли тези споразумения? Границите от 67 само на хартия ли са записани или ще предприемем мерки по съответния документ. Хора се убиват и трябва да предприемем мерки по въпроса. И в заключение на господин Преда искам да кажа, че когато правата на човека се използват за предизборни кампании, положението е много лошо. Аз съм защитник на правата на човека, независимо дали това ще ми донесе допълнителни гласове или не. Питам се дали вие не политизирате този въпрос заради предизборната кампания. Благодаря, госпожа Матиас. Тук целта не е да се крещи към колеги от другата страна на залата. Може да поискате синя карта. А сега Магрете Алкен от името на Зелените и ЕФА. Благодаря за изказването, госпожа Могерини. Благодаря за ясния език. Но до сега и Израел продължава с незаконната си окупация. Знаете, че това е така. Трябва да преминем от думи към дела. Е, спомена се писмото на бивши външни министри, които казват, че нещо трябва да се направи. Те се позовават на резолюция 2334 на ОНЕ. Трябва да да прекратим всякакви връзки с незаконните селища, бизнес, образование. И искаме да има списък на всички фирми, които работят с тях. Обедена съм, че ние ще помогнем на приятелите си в Израел и в Палестина да продължат да разчитат на нас. Думите не помагат и вие знаете това не по-зле от мен. Благодаря, госпожо Алкен. Това бяха ораторите от името на политическите групи. Госпожа Арена има думата. Благодаря, госпожо председател. Външната политика на Европейския съюз никога не е била толкова отдалечена от американската политика днес, не само по въпроса за Близкия изток, но и по този въпрос вие защитавахте иранското споразумение с САЩ. А когато става въпрос за КОП-21, САЩ се солидаризираха за Израел. САЩ, разбира се, подкрепиха най-крайната част от израелското правителство, като решиха да сменят мястото на посолството си в Иерусалим, която е считат за столица. А сега с признаването от страна на САЩ на израелския суверенитет над голандските възвишения, Белия дом нарушава международното право и резолюциите на ООН. И при все това комисията с подкрепата на съвета вчера потвърди желанието си да продължи търговските преговори с САЩ което за мен е една държава нарушител. Какво да направим? Госпожо Върховен представител, трябва да използвате целият наличен инструментариум, политиката, дипломацията, но има две средства, които не са активирани. Търговските спогодби и споразуменията за асоцииране – не само с санкции тези държави могат да реагират и най-накрая да отговорят на вашите желания да се намери решение със създаване на две държави. Все повече се отдалечаваме от политиката в Израел, където се говори за анексиране и по-далече от палестинците, които имат някакви надежди. Мисля, че Европейския съюз трябва да поеме щафетата и да е радетел за създаването на две държави. Благодаря. Господин Преда поиска синя карта. Госпожо Арена, приемате ли я? Да, добре. Скъпа Мария, току-що каза, че САЩ съдържава държава нарушител. Не смяташ ли, че подобна позиция няма да засегне отношенията ни с САЩ? Не смяташ ли, че крайната левица също носи отговорност за влушаване на добрия дух на работата с САЩ. Докъде трябва да стигнем, за да подразним американците, скъпа Мария? Благодаря. Скъпи господин Преда, САЩ не, не чакаха европейската левица, за да нарушат международното право. Когато господин Тръмп реши да въведе тарифи за алуминиева, за да забрани износа на алуминий в САЩ поради причини свързани с сигурността, е това е нарушаване на международното право, нарушаване на спогодбата, когато САЩ признава голандските възвещения като суверенна израелска територия, това е нарушение на международното право. Не ми твърдете, че европейската левица влуши отношенията с САЩ. Ако искаш да се докараш пред Тръмп, искам да ти кажа, че това не е решение на европейската левица. Благодаря. Госпожо Арена, сега спонтанни изказвания, има няколко заявки. Предлагам да следваме следния ред, тъй като има доста голям брой желаящи. Тези, които взеха думата при предходните спонтанни изказвания няма да получат възможност да се изкажат сега. По този начин ще осигурим достатъчен брой изказвания по тази процедура и след това върховният представител ще вземе отношение по казаното. Първи по процедурата спонтанни изказвания е Хосе Санчес Алафранка. Салафранка Санчес, извинявайте, за една минута. Заповядайте. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Човек може да бъде е, и привърженик на Израел. Това не означава, че всеки път, когато американският президент има някакво хрумване, Европейският съюз ще го подкрепя. 497 е резолюцията на ОНЕ, която трябва да се спазва, е, която предвижда и суверенност е, и независимост на е, голландските възвишения и санкции при селищна при заселването на тези територии. Когато не се спазва международното право, тогава естествено е, доктрината за двете държави все по-трудно ще бъде изпълнена. Става дума за две държави, които живеят една до друга е, и би трябвало да има мир и сигурност. Анелиц има думата сега. Е, благодаря, господин председател, госпожо върховен представител. Аз съм съгласен, че не трябва да се следват действията на американския президент, е, е, който призна е, правото на Израел върху голандските възвишения. Много трудно ще бъде, естествено, да поддържаме нормални отношения с американската администрация, както и с Израел при тази политика на анексиране, която на практика разделя страната. Европейския съюз ще трябва отново да постави на проверка своята политика, включително по отношение на търговските взаимоотношения с Израел. За съжаление, Тръмп и САЩ вече не са желан партньор в процеса за умиротворяване на ситуацията в региона. Какво е статуквото? Е, Европа не бива в никакъв случай да премества посолството си в е, Иерусалим, както го направи САЩ. Ние трябва да държим на принципа за двете държави. Арне Герике има думата. Цялата история на Израел е, всъщност почива върху разбирането, че Божията благословия е дадена единствено на народа на Израел. Естествено, че трябва да се съобразяваме с принципа и доктрината за двете държави. Иран, Сирия също са против действията на Израел и това засилва риска за Израел. Когато става дума за Израел, вече говорим съвсем друг език. Ние, европейските партньори, трябва по един уравновесен начин да се погрижим за мира в този регион. И в никакъв случай не бива да прокарваме идеи, свързани с определени религиозни виждания или определени националистически виждания. Единственият начин да се реши въпроса е, е принципът на двете държави. И в крайна сметка трябва да държим на единствената държава, която там е, действително е наш истински партньор, а това е, е Израел. Резолюцията на ООН всъщност не признава някои неща, които са се случили в историята на Израел. Господин Герике, имахте една минута, не минута и половина, затова ви прекъснах. Роза Дамат. Грация, президент. Благодаря. Дори и на това последно заседание говорим за нарушаване на международното право от страна на израелското правителство с подкрепата на американска подкрепа. А, Признаването от страна на претенциите на Израел е предпоставка за увеличаването на броя на селищата. Решението две страни като че ли се отдалечава. Моята делегация е за спазване на международното право, за възстановяване на границите от преди 1967 година и за признаване на държавата Палестина. Виждали сме страданията на онези, които са прогонени от домовете им. Ние сме и подкрепяме и онези, изра... израелци, които се съпротивляват срещу незаконната политика. Благодаря, господин Милан Звера. Благодаря, госпожо върховен представител. Мирният процес е в криза от много години. Идеята за решение две страни се оказва все по-малко вероятна и поведението на Израел се промени. Съединените щати напуснаха региона. Ако Европейският съюз иска да играе роля в този процес, той трябва да бъде по-активен. Не бива да допускаме ситуация, при която САЩ подкрепят Израел, а ние сме на страната на Палестин. Ние трябва да помогнем за намиране на взаимно решение. Благодаря следващия оратор. Благодаря. Уважаеми колеги, парламента трябва да следва един балансиран подход, особено когато навлизаме в предизборна кампания. Хубаво е, че обсъждаме голандските възвишения днес, но дебатът по тази тема трябва да включва и риска, свързан с сигурността на север за Израел, шиитските въоръжени групировки в Сирия и Хизбола. За да запази един балансиран подход, ЕС трябва да прояви ангажираност и към сигурността на Израел. Скъпи колеги, поправете ме, ако греша, но този дебат е безсмислен при условие, че положението на място не е променено и позицията на Съюза е добре известна. Благодаря. Господин Скрипек има думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Днес чуваме много обвинения, насочени срещу Израел. Много от колегите говорят за последствията на мерките върху населението на Израел. Аз не вярвам, че това ще бъде така. Нека да кажа, че Израел има правото да се защитава и да контролира голандските възвишения и западния бряг. Там има враждебни действия срещу Израел и Израел трябва да може да се защити. Ние знаем какви са действията на Хизбола и Израел не може да игнорира опасността. Трябва да предприема действия, за да гарантира сигурността на своите граждани Цифрите говорят по-добре от политическите изказвания. В Израел има повече от 200 хиляди араби, които работят срещу добро заплащане. Благодаря. Господин Скрипек. Господин Пападакис накрая. Признаването на Иерусалим за Признаването на Израел на Иерусалим за столица на Израел и преместването на посолството с поредната провокация. Следващата провокация е анексирането на голандските възвишения, които са грабени от Израел от Сирия през 1967 Това е една актуализация на политиката на САЩ в Близкия изток и борба за позиция спрямо Русия. буржуазните партии толерират е, политиката и това не помага за признаването на Палестина като държава. Актуализират се военните и економически отношения с Израел, като че ли няма проблем. Окупацията на голландските възвишения трябва да спре. Има нужда повече солидарност към палестинските хора. Трябва да се върнат границите, така както е било 1967 година и Иерусалим да е столица. Благодаря, господин Пападакис. Госпожо Върховен председател, заповядайте. Нека да повторя много ясно това, което мисля, че казах на няколко пъти в тази зала – за Европейския съюз и Израел израелците са партньори и приятели. Палестинците и палестинската власт са партньори и приятели и американците са наши партньори и приятели. Това не означава, че нашата ни политика и позиция се определя някъде другаде. Тя те се определят от убежденията ни за това, кое е в интерес на мира и сигурността в региона, който е и наш регион, и при спазване на принципите на международното право. Това не се променя. Вие това, че утвърждаваме, потвърждаваме нашата позиция, не означава, че сме враждебни е, към събеседници, които междувременно са потвърдили, са променили позицията си. Нашето становище е, че силовото решение не е най-доброто. Идеята, че могат да се променят граници с военна сила е опасна, опасна мисъл. Ето защо позицията ни за голандските възвижения е толкова ясна. Ние смятаме, че международното право, международните стандарти трябва да се отстояват и това, това е принцип, който е в интерес на всички.